Консервативния алианс на социалистите и демократите получихме искане за назначаване на господин Енрике Гуери Салом на мястото на господин Рамон Атонда в Комисията по конституционни въпроси. Има ли коментари? Няма. За това назначението се одобрява. Времето за задаване на въпроси е изчерпано. Съседанието е, се е, прекратява до 21 часа.